Откривам заседанието, уважаеми колеги. Първата точка от дневния ред е гласуване по неотложно процедура. Ще гласуваме три изменения. Първият е от Комисията по риболова. Става дума за фонда за рибарство. Ще дам думата на хора, които искат да говорят за и против изменението. Кой иска да се изкаже? Иска ли някой? Не иска. Добре, тогава преминаваме глас... към гласуването директно. Кой е против? Въздържали се? Прието е. Утре ще се гласува докладът. Днес в 13 часа изтича срока за подаване на изменение. Вторият, второто изменение е също от Комисията по рибарство. Става дума за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство след оттеглянето му от Съюза. Кой иска да се изкаже по тази тема? Никой не иска. Кой иска да гласува? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Утре ще гласуваме това изменение. Крайният срок е днес за измененията 13 часа. Третото изменение от Тран става дума за железопътната безопасност и свързаността във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство. И тук следваме същата процедура. Иска ли някой да се изкаже? Не. Не, не виждам. Добре. Кой може да гласува за? Против? Въздържали се? Прието е. Тук също ще гласуваме утре в 12 часа. Крайният срок за изменение е днес 13 часа. Искам да ви информирам, че политическите групи са съгласни да гласуват с изказването за Венецуела Тоест, извинявайте, е, това изявление на комисията ще бъде отложено за следващата сесия. Преминаваме към следващата точка. Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на економическите и парични въпроси. От името на съвета госпожа Жа Чиот. А, ляка. ich möchte diejenigen bitten die dieser intervention nicht. Моля ви, колегите, които не искат да участват в дебата, да напуснат тихо залата. Моля ви, колегите Булман и Верховщад да не водят дебати в залата.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 die Kollegen von Cinque Stelle bilden noch eine Freistoßmauer hier im Saal. Колегите от Без и към тях се обръщам. Добре, госпожа Чиота. Уважаеми дами и господа, да, господин председател, искам да благодаря на председателя Таяни за неговото писмо от миналата седмица. Искам да ви уверя, че ние сме за баланса между половете. Това е много важен въпрос. Балансът между половете в финансовите институции е основен въпрос за съвета. В същото време номи... процедурата на за номиниране почива на правила, които трябва да уважаваме. Съветът винаги е действал и ние ще продължим да действаме в унисон с всички релевантни разпоредби на законодателството, що се отнася до номинациите. Също така очаквам, че всички останали институции, които участват в законовата рамка на номинациите, ще се застъпят говорят за баланса между половете. На този фон трябва да кажа, че съм изненадана от това парламента да иска да обсъди този въпрос със съвета. С тук става дума за три номинации, за номинации в три институции. Тези институции са е, единия борт за възстановяване, банковата банковия орган за надзор и фонда за възстановяване. Нека обясня, че съветът не участва в изготвянето на крайните списъци, нито пък участва в номинациите на кандидатурите. Крайните списъци за борда за възстановяване се дават от комисията. Кандидатите и нали, техните номинации идват от Централната банка първоначално, т.е. Европейският парламент гласува самите кандидатури. Съветът има само ролята да одобри избора на парламента. Що се отнася до банковия надзорен орган, съветът няма никаква роля. Що се отнася до избора на изпълнителния комитет на ЕЦБ, съветът наистина играе определена роля в изборната процедура. Аз мога да ви е, кажа, че ние винаги желаем държавите членки да предлагат жени с цел да осигурим баланса между половете. При изготвянето на крайния списък ние винаги внимаваме да не нарушим принципа на баланса между половете, което ще правим и в бъдеще. Румъния като председателстваща съвета ще продължи да се застъпва за спазването на принципа на баланса между половете. Това е особено важно в контекста на спазването на директивата за жените в високите постове в финансовите институции. Също така ние вземаме предвид и директивата за усъвместяване на професионалния и семейния живот. Балансът между половете – е важен въпрос при всички законодателни актове на Съюза. Това е важно за създаването на нашето законодателство и за живота на европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Чиот. От името на комисията, госпожа президент. Господин председател, уважаеми депутати, от името на комисията, включително заместник председател Домбровски си и комисар Московици, които в момента са в Брюксел на съвет, искам да благодаря за възможността да обсъдиме темата на бала, равновесие между половете в е, постовете е, в Европейския съюз. Президентът Таяни, председателят на парламента Таяни изпрати писмо към съвета. Е, съвета, комисията е, е силно загрижена за спазване на критерия за равнопоставеност е, на мъжете и жените. В момента около 60% от висшите постове се 39% и 6 се заемат от жени, също са увеличени и процента на генерални директори от 8 до 42%. Тоест от 3 жени на 20. Ние имаме и много предложения за е, заемане на постове от жени в е, изпълнителните позиции докато в частния бизнес този процент е само 15%. В публичния сектор също има подобни проблеми. Жените са около една трета от, от състава на управителните съвети на различни бордове. Като средно 4 до пет пъти повече са кандидатите мъже, отколкото жени за, изпъл... за ръководни постове в европейските агенции. Член 283 алинея 2 от Договор за функциониране на Европейския съюз изисква комисията да играе роля при назначаването на членове на Европейската Централна банка. По отношение на Европейския банков орган, там комисията може само да помага на надзорния съвет при назначаването на председател на ЕБО. А единния борт за преструктуриране там комисията действително е задължена да представи на Европейския парламент краткия списък за постове председател, заместник председател и други. И в съответствие с регламента за създаване на борда, тези назначения трябва да бъдат по заслуги и съответен трудов опит и познания. Член 56 Алинея четвърта от този регламент предвижда кандидатите да бъдат избирани с открита процедура за селектиране, където да се спазва и принципа за равнопоставеност на половете на базата на опит и квалификации. Комисията е готова да подкрепя всички жени кандидати за висши постове. Ние спазваме строго правните изисквания в процедурите за селекция – и сме информирали парламента за всички етапи от процеса. В случая с председателя на Европейския банков орган и члена на борда за преструктуриране имаше няколко кандидати, включително жени, които не отговаряха на критериите – защото нямаха минималния срок професионален опит или опит на ръководни постове, които се изисква. В случаи, когато комисията има своята роля в процеса на селекция, ние ще продължим да отделяме специално внимание на темата равнопоставеност на половете, особено когато се изготвят кандидатурите за председателство на агенциите. Благодаря. Сега колегата Деланге. Благодаря, господин председател. А, аз трябва да си взема дъх Малко позакъснях, съжалявам. Е, чух само половината от това, което се говори до момента. Трябваше и да телефонирам бързо. Е, имах личен проблем. Става дума за училището на сина ми. Да, така е понякога. Е, трудно е да се усъвмести семейния и професионалния живот и в крайна сметка за това става дума. Не става дума само за номинациите. Трите номинации, това са върхът на айсберга, но важно е да видим и по-надолу какво се случва. Ето, например, за единия борт за преструктуриране, там имаше една кандидатура на една италианка, прекрасна жена, но въпреки това бе предпочетен ирландец. Това не е само символичен дебат. Понякога някои политически групи се застъпват за баланса между половете, когато това им изнася, а когато трябва да подкрепят определен кандидат, това не ги интересува. Проблемът е, че в високите постове има много малко жени. Казва се, че те нямат достатъчно квалификации жените. Ами трябва да се помисли да се даде възможност на жените да придобият тези квалификации. Усъвместяването на професионалния и семейния живот е една възможност. Когато децата по когато на децата в училище им кажат нарисувайте един космонавт, един пожарникар, почти всички рисуват мъж. И когато някое дете нарисува астронавка, астронавтка или хирург, жена хирург или когато жена хирург дойде на гости в училище, всички са много очудени. Госпожа Пресо. Е, Благодаря, господин председател. Както Току-що ни беше напомнено Процедурата е такава, че ние ще гласуваме, разбира се, но всъщност всичко е много по-сложно. Госпожа комисарият ни напомни, че жените не са представени достатъчно в всички позиции на управление на високо ниво особено що се отнася до областта на економическите и паричните въпроси на ЕС. Проблемът е как да променим тази тенденция, защото в крайна сметка трудно е, когато жените не се кандидатират, може би ние трябва да улесним кариерите на жените. Например, на младите момичета да се обяснява, че те биха могли да учат, те биха могли да се надяват на една успешна кариера. По-настоящем, ако смяташ, че като жена, дори и да учиш економика, ти няма да отидеш много далеч, това не дава добри резултати. Аз призовавам комисията не само да следи за правилното поведение, но и да насърчава на европейско ниво, да насърчава жените да се насочват и към технически области. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Требейсиус, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Германската провинция Бранденбург е взел решение за равнопоставеността на половина между половете. Това е и в унисон с факта, че половината от гласоподават, гласоподавателите са жени. Затова и частта на жените в политиката би трябвало да е 50%. Това не е така. А, участвах в много мероприятия на, поли, на политически теми и истината е, че 20-30 от участниците само са жени. А, кои ще са нашите целеви групи? Трябва да помислим дали искаме да покрием всички религии, всички, например, хри, християни, будисти, мюсюлмани, атеисти или пък да нашата целева група да е младите, старите, дебелите, слабите или пък трябва да мислим за половата равнопоставеност. Трябва да се застъпим за онези, които са най-квалифицирани и най-подходящи за изпълняването на дадена професия. Аз го казвам, защото аз съм инженер и когато преди 30 години започнах следването си, имаше само 15% студентки в тази област. 15 години по-късно няма промяна в това съотношение. Еми наистина има разлика между мъжете и жените. Господин Торвалц. Благодаря. При последното изявление на съвета и на комисията чухме всякакви поводи и извинения е, за настоящото положение. Какво означава това? Значи всичко си върви наред, спазваме всички норми, нищо повече не можем да направим но има достатъчно. Ако има жени, които имат съответните познания, те ще бъдат селектирани. Но подобни извинения са абсурдни. Когато самолета закъснее, единствената причина или така факта е, че той е закъснял. И ние трябва да си дадем сметка, че просто съществува този проблем. Няма а, разлика в начина по който а, мислят е, кандидатите мъже или жени. По време на кризата през 2008 година банките преимуществено бяха е, ръководени от е, мъже и може да се каже в такъв случай, че кризата е причинена от мъжете, затова трябва да има повече жени в ръководните органи. Колегата Гигалц има думата. Благодаря, господин председател. Новите предложения на съвета и комисията за номинации на високите постове в финансовите институции не отговарят на времето. Предлагат се главно мъжки номинации и това не, е, не са номинации, които трябва да се правят в 21 век. Не става дума за това, че има разлики между мъжете и жените. От много време жените имат водещи позиции в, на, в областта на науката, в областта на финансите и те са доказали своите квалификации. Въпросът е обаче до кога ще търпим това състояние на нещата. Аз апелирам към колегите да са последователни и да и да, да действат за промяна на тези средновековни за промяна на това средновековно положение. Благодаря, господин Матиас. Е благодаря, господин председател. Равенството на половете е основно право, но като че ли всичко това е само на хартия, когато опрем до економическите и финансови въпроси, като че ли там жените просто изчезват. Също времено. Виждаме, че и в съвета няма много жени. Два от 25-те члена на управителния съвет на банката са жени и същевременно съветът си измива ръцете. Ние трябва да помислим. Не може в окончателните списъци да не се включват жени. Нима няма компетентни жени, които да знаят достатъчно за банковото дело. Много ви моля, това е обида не само към жените, изобщо към човечеството. Би трябвало, когато се представят кандидатури, да не се представят само кандидатури на мъже. След като трябва да има баланс между половете, нека да го правим. Това е важно за справедливостта и равенството в Европейския съюз. Благодаря, госпожо Матиас. Госпожа Донано. Благодаря, господин председател. На 26 февруари Комисията по економически въпроси е, дискутира е, въпроса с, е, за назначанията е, за е, постовете в Европейската Централна банка, Европейския банков орган и е, члена на е, единия борт за преструктуриране. И тримата кандидати бяха мъже. Жените никога не са достатъчно представени в банковия сектор. И това изобщо не ме изненадва, защото 39% от ръководните само 39% от ръководните постове в цялата публична администрация са заети от жени и е необходимо да се е, предприемат конкретни мерки, защото това не се случва само. Говорим красиви фрази. Е, комисията е, от 13 председатели на комисията един след друг, нито един не е бил, не е имал нито една жена. Няма жени и сред основателите на Европейския съюз. 28 комисари общи има до сега. Председатели на комисията само 9 са били жени. Толкова ли е трудно да се намерят 14 компетентни жени, за да бъдат половината поне? Очевидно, тази тема не се е, разглежда на върха на европейските институции. Господин Юнкер има само една жена в висшия си ръководен кабинет. Такава, това ли трябва, следва да остави като впечатление комисията Юнкер? Ние е, отдавна настояваме за това да има равнопоставеност е, в заплащането, но 60 години след като бе провгласен този принцип, все още разликата в заплащането си остава. Затова стига с декларации, нека да започнем да вършим нещо конкретно. Благодаря, колега Донано. Сега е, колегата Соснич. Благодаря. Ние наистина Празнуваме годишнината на нашата институция, говорим за равенство, но вие показвате, че сте абсолютно отдалечени от реалността. Едно дете има повече здрав разум, отколкото членовете на парламента. Вие не можете да кажете, че има достатъчен брой жени, които да работят в тези области и въпреки това настоявате, че жените трябва да са представени. Вие искате да ги насилите, само и само да реализирате своята абсурдна визия за жените. Казвате, че те са половината от избирателите. Добре, но какво от това? В нашите общества има, например, миньори. Те не са представени в парламента. Има и такива, които все още не са достигнали възрастта да могат да гласуват. Не трябва ли също така да търсим баланс между шофьорите и преводачите или трябва да има баланс на половете сред устните преводачи? към вас има въпрос синя карта. Господин Шошниц, приемате ли въпрос от госпожа колежката? Дах in zaal. Колеги, мисля, че трябва да възстанем срещу това което е в момента. Вие казвате, че има принципна разлика между мъжете и жените. Извинявайте, казва председателят. Вие 25 секунди е, правите изявление, а не задавате въпрос. Така че надеждата ми да зададете въпрос след 25 секунди много усърдно намалява. Така че ако, обитате, ако обичате, задайте бързо въпроса. Окей. Okay. alsjeblieft uw statement herhalen? И така, мислите ли наистина, че жените са по-малко подходящи от мъжете при изпълняване на определени задачи. Това е което аз разбрах от вас. Интелигенцията към не знам стомача. Аз казах, че тук не липсва интелигентност, липсва здрав разум. Това ни липсва защото фактите показват, че жените са по-подходящи за определен вид работни места, а мъжете за други. Вземете устните преводачи. Повечето от тях са жени. Може би жените са по-добри е, в конферентния превод. Е, вземете шофьорите в парламента. Повечето са мъже. Може би жени, е, мъжете шофират по-добре различни таланти на различните полове. Добре, разбрахме, чухме въпроса, чухме отговора. От сега нататък ще позволявам само по една синя карта към въпрос. Дадох много време на госпожа Деланге, бях се разсеял, но от сега нататък ще бъда много по-строг с спазването на времето. Господин Фербер, благодаря. Колеги, има дисбаланс при половете по високите етажи на властта в финансовите институции. И това е защото на национално равнище има дисбаланс в надзорните органи. И по тази причина на европейско равнище идват по-малко кандидатури. За това съветът би трябвало да се погрижи да има по-квалифицирани кандидатури в държавите членки. Но това, което ме притеснява е двойният стандарт, лицемерието на някои политически групи. Какво имам предвид? Имаше една кандидатура на една жена, която не беше подкрепена от определени политически групи, въпреки че двете кандидатури и на мъжа и на жената бяха еднакво компетентни. Имаше писма, в които беше казано, че мъжът е квалифициран, а другата кандидатура е на жена. Ами това е дискриминация. Колеги, когато имаме женска кандидатура, трябва, трябва да я уважим, а не в последствие да водим лицемерни дискусии. Благодаря, господин Фербер. Госпожо Етемеки, към кого искате да зададете въпрос? към господин Фербер или пък искахте да зададете въпроса към господин Шошнец? Към господин Шошнец? Не, не приемам картата. Следващият оратор. Госпожа Берес, от почти една година председателят на институцията отправи писмо а, към а, банковите институции, че когато е, ще има следващи назначения, е, ще има кратък е, списък за кандидати, където ще фигурират и жени. Но това не се случи и този път. За това призоваваме и съвета, и комисията, и ЕЦБ да спазят думите си и следващия път, вместо да ни отговарят в духа на това, което казахте сега, че нямате кой знае колко широки правомощия да направите нещо конкретно. Не е нормално в финансовите институции, както и в останалите, да не се спазват принципите на равнопоставеност. Вие трябва да преобърнете нещата, трябва да подкрепите предложенията, за следващия мандат всяка страна членка да подава кандидатурата на един мъж и на една жена, което ще даде възможност и в комисията да има равновесие между половете и в ръководните постове на банките. Така че, когато има кандидати, в краткия списък да фигурират и жени. Е, НП се води една особена битка с цел да прехвърли отговорността върху социалистите и демократите, в смисъл, че когато е правена селекцията, ние не сме избрали жена. В края на кращата трябва да има равнопоставеност на половете. Не може винаги да търсиме непременно да има кандидат жена и не може нашата група на социалистите и демократите да бъде виновна края на краищата именно НП прави чисто политически назначения. Въпросът е да ораторът бива прекъснат. Сега. Съжалявам, колеги, но ще прекъсвам колегите, които говорят прекалено дълго. Господин Петровски за минута и половина. Благодаря ви. Господин председател, уважаеми колеги, обсъждаме баланса между половете при издигането на кандидатури за тези толкова важни позиции в областта на економическите и паричните въпроси на Европейския съюз. Европейският парламент би трябвало да одобри номинациите в тъй наречения кратък списък. ЕКР подкрепя баланса на половете при номинациите – и одобряването на кандидатурите, но би трябвало да има и географски баланс. Вижте всички тези кандидатури, те са от Западна Европа, от тъй наречения Стар Европейски съюз. Къде са кандидатите от Източна Европа? Не бих казал, че там липсват съответните компетенции. Ние не бива да забравяме, че всички кандидати на първо място трябва да бъдат достатъчно квалифицирани, за да изпълняват задълженията си. Не мисля, че полът би трябвало да бъде единствената характеристика, която се анализира при такива процедури. Освен това, е, бих добавил, че в Европейската комисия по настоящем има 28 комисари от тях 19 мъже и само 9 жени. Това е ясен знак, че балансът на половете не е пълен и в тази толкова важна институция. Така че, като говори за баланс, комисията първо да погледне себе си. Благодаря. Е Благодаря, колежката Инфелд, за една минута. Благодаря, господин председател. Господин Съснер току-що доказа безспорно защо няма да, не трябва да оставяме на мъжете да ръководят света. От години водим този дебат и винаги чуваме един и същи довод. Ами, е, този път трябва да мине назначението на мъжа кандидат, но следващия път е, ще има равнопоставеност. Е, от години чуваме това и не му вярваме изобщо. Освен това, е, не става дума за това дали мъжете са по-добри от жените или жените са по-добри от мъжете. Просто факт е, че когато има разнообразие в екипа, екипа работи по-добре. Защо непрекъснато сме готови да изберем по-недобрия е, екип, вместо да търсим най-добрия е, състав на екипа. Сега казвате, че няма квалифицирани жени кандидатки. Моля ви се, 500 милиона са е, жителите на Европейския съюз и искате да кажете, че там няма достатъчно квалифицирани жени. Госпожа Инфелт е прекъсната. Сега Госпожо Инфелд, съжалявам, трябва да ви прекъсна. Фрау колегин Инфелд, хер колеги Фербер. Господин Фербер, госпожо Инфелд. Разгорещен дебат, но без микрофон няма превод, за което съжалявам, но давам думата на следващия колега. Всъщност, колеги, 8 мъже притежават активата, активите, които ръководят света. Тези хора загърбват жените, които са ги родили и учителките, които са ги учили. Не бива да говорим дали жените са по-добри или по-лоши от мъжете, това, което трябва да направим е да осигурим равнопоставеност и равно отразяване в, на населението в, при хората, които вземат решение. Не бих подкрепила нито едно решение, ако финалният списък за високи номинации не включва поне една жена. Благодаря, госпожо Риткете, господин Виегас. Благодаря ви. Тук разглеждаме проблема на първо място с баланса между половете, който не е на лице при ЕЦБ, например, и в други области. Разбира се, така стигаме и до въпроса за демократичния надзор на институциите. Например, агенциите Европейската Централна банка при своето създаване бяха замислени като неутрални. Но с течение на времето те придобиха и надзорни функции, контролират различни програми за подпомагане, а Европейският парламент би трябвало да има предвид, че неговото участие в процедурата по избор е чисто формална. Ние виждаме списък, в който примерно има само едно име на жена. И Окончателният избор дори не отговаряше на решението в Европейският парламент. Това е нещо, което не мога да приема, то е абсолютно недопустимо и само показва антидемократичния характер на институциите. Не виждам реална воля да се упражни демократичния надзор. Благодаря на колегата Виегас. Колегата е Старас Ферагут. Благодаря, господин председател. В ЕЦБ имаме една жена в управителния съвет и пет мъже. В ЕБО виждаме, че всички кандидати бяха мъже. Единия съвет за преструктуриране, всички кандидати бяха мъже. Единия механизъм за надзор, пак всички мъже кандидати бяха мъже, председателят е мъж. Ясно е, че структурите на властта нямат балансиран характер. И жените трудно стигат до такива позиции. Също така е ясно, че за Европейския съюз равенството между половете е важна ценност от хоризонтален характер. Следователно, ние трябва да я опазим, да опазим основните права, затова и трябва да се откъснем от тези стереотипи, за които говори и колегата. Крайно време е да се борим с стереотипите в името на едно по-справедливо общество, включително и в економически план. Благодаря. Много благодаря на колегата Естерас Ферагут. Приемате ли въпрос от господин Соснерц? Заповядайте, господин Соснерц. Погледнете YouTube. Там ще видите кой какво гледа. Ясно може да се заключи, че при политическите видеоматериали публиката е 80% мъже. И това не е защото лошия Соснер забранява на жените, а защото жените не се интересуват толкова от политика. Как вие ще ги заинтересувате от политиката? Това не беше въпрос, господин Соснерц. Това беше въпрос. Въпросът беше какво вие бихте направили за това, че жените не се интересуват от видеоматериали с политически характер в YouTube. Заповядайте за отговор. Абсолютно срамно е, че има такъв евродепутат с такива виждания в нашия парламент. Благодаря. Е, Благодаря. Господин, госпожа Тая. Не следва да губя време от ограничените си минути за изказване, но Искам да кажа колко се срамувам, когато чувам подобни изявления в парламента при разглеждането на подобна тема. Ще приключим нашия мандат без нищо да се е променило. Съвета и комисията не реагират за, на факта, че е миниатурно участието на жените в институциите. Тук става дума за неща по принцип. Тук освен това, е въпрос дали това е от е, интерес за обществото. Не става дума за добронамереност, за обръщане на внимание. Искаме жените да имат своята роля, да бъдат е, приемани като кандидатки. В Италия е направено проучване, което показва, че Присъствието на жените в административни съвети прави организацията по-устойчива на кризи. Благодаря, господин Ортасун. Благодаря, господин председател. Първо искам категорично да отхвърля думите на колегата, че жените могат да са само преводачки, а мъжете и шофьори. Не могат да се говорят такива неща в Европейския парламент. Не би трябвало финансовите институции на ЕС да се окупират от мъже. Не може да имаме две жени и 29 мъже в управителните съвети. Същевременно ние неведнъж сме се обръщали към комисията и сме искали да ни се дадат паритетни списъци, но те така и не стигат до нас, което е много жалко. Скоро отбелязахме Международния ден на жените. Не може да се търпи повече това положение. Всички ние сме съгласни, че именно тази седмица ние трябва да блокираме такива номинации и да поискаме нови. Благодаря. Благодаря, господин Ортасон. Господин Шошнилц, мисля, че ви изчерпахте лимита си от сини карти. Давам думата на госпожа Пиете Кайнен. Благодаря, господин председател. Ei ole riittävästi naisia, ei joka kerta luvataan Благодаря. jaaminen seuraavalla kerralla. Tämä ei vetele. Kysymys ei ole siitä, etteikö meillä olisi tyttöjä, jotka kouluttautuvat ja... Не става дума за това дали имаме жени, с високи квалификации, които да заемат високи финансови постове или в частния сектор. Не става дума и за опита на жените. Става дума за това, че мъжете не забелязват тези жени и не ги номинират. Става дума наистина за равнопоставеност между половете. За съжаление, като не номинираме жени, губим голям потенциал. Всяка държава членка в бъдеще за номинациите за комисията, например, трябва да има номинации на мъже и на жени. Благодаря. Госпожа Блинкевичуте. Ketvirtadienį балсаваме мето, благодаря, господин председател. В четвърти трябва да гласуваме за одобряване на тези назначения на толкова важни постове в економическия и паричен съюз. Всички кандидати, представени на парламента, бяха мъже. Жените не са представени в банковите институции. Цифрата, която се цитира, е само 15%. Трудно е да, повта... да повярваме, че в 21 век все още трябва да се борим за това и да напомняме за принципа за равнопоставеност на половете. Включително и при назначаването на членове в европейските институции. Този принцип е застъпен не само в основополагащите договори, но и в регламентите, регулиращи функционирането на тези финансови институции. Как така се оказва, че Европейския съюз не спазва собствените си закони? Очевидно, е, ние трябва да продължим да настояваме за спазването на принципа за равнопоставеност на пола. Благодаря. Сега е време за спонтанни изказвания. Много благодаря, господин председател. Много ми е мъчно за това, което каза господин Соснирц. Госпожо комисар, аз съм доклад по включването на равенството на половете като тема. За това бих искал да кажа, че при ЕБО и ЕЦБ винаги сме получавали тези списъци с по трима мъже. Не може така да стигнем до равенство на правата. Би трябвало тези ценности, които проповядваме, да се практикуват. В противен случай какъв е смисълът? Ние трябва да направим всичко по силите си, разбира се, да бъдат удостоени с позиции най-квалифицираните, но те със сигурност не са само мъже. Европейският съюз трябва да държи на равенството между половете, на равните възможности и би трябвало да апелирам сега към колегите от Комисията по економически въпроси да спрат тези номинации. Колегин Грапини. Госпожа Грапини има думата. Благодаря. Този дебат се води не за първи път в пленарната зала. Равнопоставеността между половете е необходимост и когато погледнем баланса между половете в европейските институции, трябва да кажем, трябва да кажем чия е отговорността за това. За комисията отговорността се пада на държавите членки. Въпросът за образованието и обучението е важен. Мъжете в парламента, например, не са образовани по отношение на баланса на половете. Те не би трябвало да бъдат в парламента. Те не забелязват жените. Държавите членки трябва да поемат отговорността си и да представят съответни женски кандидатури. Колко жени са били гуверньори или заместник гуверньори на банки? Благодаря, госпожо Грапини. Госпожа Билбао Барандика. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. С тези номинации за економическите институции на Европейския съюз ние видяхме какво се случи, но като че ли не чухме какво казаха жените сега на 8 март. Нещо, което казват всяка година, но когато празнуваме официално, говорят само мъжете. Всъщност, би трябвало да насърчаваме таланта, равенството, защото ние губим потенциално отлични кандидати в противен случай. Това е разумният избор, но също така трябва да е и задължителният избор. На 8 март ми пратиха една снимка по телефона, която беше достатъчно красноречива. От нея се виждаше че всъщност при мъжете няма никакви пречки за кариерата, докато жените са претрупани от домашни задължения, грижа за децата, плюс грижата за работния живот. Това са проблеми, които трябва да решим. Колегата е Тарич. Um, Благодаря. Аз твърдо смятам, че жените са поне толкова способни, колкото и мъжете, ако не и повече. Затова ми се струва, че е твърде покровителствено да искаме от тях да, да им се дават повече е, шансове и да има изкуствени начини да се бутат жените към е, по-ръководни постове. В края на кращата те са ако има повече жени е, в, на такива постове, е, те ще се радват, е, че има напредък в либерализирането на техните права, но се съмнявам дали ще се постави въпроса тогава какво се случва с равнопоставеността на половете. Така че смятам, че жените са достатъчно умни и интелигентни да намерят своето място в обществото, без да има хора, които да ги потупват и да казват давай сега, моето момиче. arvoisa puhemies kollegani edustaja sirpa pietikäinen piti edellä erinomaisen. Е, моята колежка Петекайнен се изказа чудесно. Не става дума за това, че няма висококвалифицирани жени, подходящи за високите постове в финансовия сектор. Въпросът е, че хората не искат да ги видят тези жени. Не искат да ги видят в държавите членки, в Европейския съюз. Изобщо не е вярно, че няма подходящо образовани жени за високите постове. Това, което каза господин Шошниерс, ми то е ужасяващо. Хубаво е, че от друга страна чуваме различни мнения. Това, което казва господин Шошнирц е нещо, което се мисли в Европа доста често без такива хора всъщност. Бихме видели повече жени в ръководни позиции. Благодаря, казва председателят. С това приключваме спонтанните изказвания. Уважаеми колеги, искам да кажа нещо лично. А, аз с интерес изслушах този дебат и видях, Нещо, което ми прави дълбоко впечатление. Езикът ми прави впечатление. Е, към мен се обръщат или като заместник-председател или като говорител, главно на английски. Но много често и все повече е, на мен ми казват chair, т.е. председател. Не се прави на английски много често разлика между мъж и жена тук, а когато към мен се обръщат с обращението chair, се чувствам сведен до стол, до вещ. Госпожа Жорова. Не знам, господин председател. Може би трябва да се обърна към вас с думата председател. Благодаря за този много интересен дебат. Няколко коментара ще кажа. Стига вече. Ние имаме достатъчен брой квалифицирани жени, които да поемат позиции в финансовия сектор. Същото се отнася до жените и в технологията и науката, може би, но не в същата степен, докато в финансовия сектор със сигурност разполагаме с достатъчен брой 62